които могат да се провеждат, за да се провери дали или не всичко е коректно, дали няма някои загуби на приходоисточници поради начина по който функционира веригата. Нека да ви припомня, че от институционална гледна точка, за да можем да гласуваме по въпроси за данъчното влагане тук в Европейския парламент, а, трябва да се е стигнало до момент, в който изключително много неща са се променили. А, това би било възможно в един изключително федерализиран Европейски съюз. Тоест много сме далече от тази тема. И така, в областта на данъчното облагане, националните решения имат голяма свобода. Също времено трябва да се има предвид, че ако има европейски данък, здравият разум предполага със съответната пропорция да бъдат намалени националните данъци. съвсем не би било просто това да стане. Защото, първо, за да може изобщо да се налага един и същи данък в множество страни, това изисква пълно хармонизиране на данъчната основа. Доста сложна е темата, а, времено е много важно да бъде обсъдена и за това много се радвам, че а, и тази тема е включена в дневния ред. Госпожа Гресле, съпредседател на, на това изслушване, има думата. Благодаря ви. Приветствам ви с добре дошли от името на Комисията по бюджетен контрол. Радваме се, че имаме възможност да проведем съвместно изслушване въпреки, че има припокривания между ресорите на двете ни комисии, рядко провеждаме подобни съвместни изслушвания. Надяваме се, че в бъдеще ще си сътрудничим по-активно. Приходите към бюджета на Европейския съюз е тема, с която Комисията по бюджетен контрол през изминалите 2-3 години се занимава по-подробно. Освен това, занимаваме се по-подробно и с изчисляването на брутния национален доход. Специалните доклади на Сметната палата показват, че не бива да се съсредоточаваме единствено върху разходите за сметка на приходите. Трябва да наблегнем и на приходите, за да бъде европейският бюджет по-ефикасен. Благодаря. Предвидили сме уводни думи от съдокладчика господин Жерар е, Депре не е тук. Господин Левандовски ще е, представи позицията на докладчика и на съдокладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност отново да говорим за приходната част на бюджета. Аз съм тук, за да говоря и е, да направя и уводните бележки като докладчик и за да спомена настоящото състояние на нещата. За съжаление, настоящото състояние на нещата не е особено задоволително, защото системата на собствени приходоисточници подлежи на сериозни критики, но ще трябва да живеем с нея до поне 2020 година. Важно е обаче да се подготвят нещата за реформата на системата на собствени източници, да еволюира европейски бюджет. Има статукво по отношение на приходната част на бюджета. Бащите основатели на Европейския съюз по римския договор – от 1957 година, 1957 година, се предвижда по този начин да се финансира Европейския съюз само временно, в последствие следва да се премине към собствени приходоисточници. Но и мярката за вноски от бюджетите на държавите членки, съгласно техния общ национален приход, е въведена за 58 година, но в последствие тази временна мярка започва да се прилага като постоянна. Сега има малко повече традиционни приходоисточници и във връзка с метата, и акцизите върху вноса на захар а, обещаващи бяха тенденциите а, по приходната част на бюджета, свързани с глобите а, за периода 2012-2013 година. Очакваме и а, с новата комисия дейността на госпожа Вестагер да позволи събиране на а, такива приходи. Но темата за собствените приходоисточници е доста сложна като цяло. Необходимо е да се разбира в дълбочина как действа тя. Ето тук имам цяла страница изключения, договорена за периода 2007-2013 година и по подобен начин стоят нещата и сега за периода 2014-2020 година. Тоест има а, огромен брой изключения и те реално не са тясно свързани с целите на Европейския съюз, не са прозрачни. От гледна точка на много държави членки на практика са несправедливи и реално водят до неравнопоставеност. Това беше в замяна на многогодишните споразумения. и всъщност споровете бяха доста задълбочени. На практика това бе една от най-спорните теми, която отво... отрови а, до голяма степен разговорите по тази бюджетна рамка. Европейските комисии са били длъжни да предлагат реформи. И всеки един път, а, а, когато са правили опит за това, а, техните опити са били отхвърлени поради различни съображения. 2011 година се взема решение да не се увеличава европейски бюджет. Какво означава това да не се увеличава да не се увеличават публичните разходи, да се намали дела от брутния национален доход, който отива към европейския бюджет. И повторно се казва, че няма прехвърляне на данъчни правомощия към европейското равнище. Данъчното облагане, както и представителството остава на ниво а, национални правителства, национални парламенти. Каквото и да се случи в тази област, трябва да е прието от парламентите на държавите членки. След това последния пакет. Имаше някои опити от страна на госпожа Шрайер да се променят нещата. Помня и други опити от миналото. Проведоха се консултации. Европейският парламент а, а, даде значителен пласък. Алан Ламасур, който не е тук днес, много настойчиво се бореше за реформи. А, от името на Европейски парламент и промен... успяхме да променим доста някои елементи на, на системата. Опростиха се нещата, въведоха се нови а, собствени приходоисточници и се въведе нов а, механизъм. А, след подробно проучване на лесообразността, имаше много кандидати, бяха избрани пет кандидати за елементи собственици приходоисточници. Те са емисии от въглероден двуокис, е, налог върху въздушния е, транспорт и още три елемента. По този начин следва да се генерират достатъчно средства е, и да имаме нещо, което отговаря на политическите цели на Европейския съюз след повторна селекция останаха данъка върху финансовите операции и ДДС, по която тема ще говори Стефан Ленер, а именно простяването на ДДС. Що се отнася до данъха върху финансовите операции? Доста популярна тема, малко е популистка всъщност да се налагат санкции върху а, тези операции в а, кризисни времена, но всъщност това е единственият тип облагане а, с ниска ставка 0,1% на облигации и акции и 0,01 на дериватни продукти, който получи достатъчно подкрепа. И мислихме, че можем да се придвижим в тази посока като допълнителен собствен приходоисточник, за да се намалят вноските на държавите членки. За ДДС ще говори э, Стефан Ленер след малко. Що се отнася до налога върху финансовите транзакции, е, е, медиите е, го нарекоха данък Тобинс, но всъщност това е некоректно. Това е мярка от 70-те години във връзка с обмена на валута. Нашето предложение беше съвсем различно да има а, налог върху операции, свързани с акции, облигации и деривати. Знаете какво се случи. И на практика се стигна до провал. Другата част на предложението бе свързана с корекции и с упростяване. Тоест да нямаме безкрайно много изключения, като се започна от изключението за Великобритания и се продължи до безкрай. От принципа от 1988 година, спазвайки този принцип, приложихме корекции за 8 държави членки, които трябва да получат компенсации за несправедливо третиране в многогодишната финансова рамка и чиято нетна позиция не отговаря на статута им. Следваше тази корекция да се направи чрез годишен трансфер на цяла сума за съответната държава членка. Има сериозни възражения от страна на Великобритания, от страна на Швеция, а, с различни аргументи и факти. Ние защитихме статуквото. След това в парламента всички си изпомнят сериозната съпротива и в крайна сметка създаването на групата на високо равнище за собствените приходоисъщници от феврари 2014 година, модифицирана след изборите, е, група, която представи първите оценки пред парламента, е Ивайло Калфин, който участва в тази група, е, ни насърчава, казва, че все още има достатъчно положителна воля. Данъкът върху финансовите операции оцеля като един тип задълбочено сътрудничество, който в началото на 2016 година може да започне в 11 на участващи държави членки, но това не се разглежда като приход към европейския бюджет, а като приход към националните бюджети. В първоначалния план следваше средствата да отиват към европейския бюджет и имаше изчисления, които показваха, че може да се очаква действително сериозно намаляване на дела от брудния национален приход, който отива към европейския бюджет. Опитахме се да подготвим нещата по отношение на собствените ресурси. Групата на високо равнище, ръководна от господин Монти. Тук въпросът не е да предкриваме колелото. Има много проучвания на телесъобразността и от техническа гледна точка вече всичко е проучено, разследва, е, е, събрана информация. Най-важното е сега да има доверие към мярката, доверие, че с това ще се постигнат ползи за гражданите за Европа. Това е стъпка номер едно и само ако имаме доверие, можем да се придвижим към онова, което ние наричаме собствени приходоисточници, но което ще бъде по-широко известно като европейски данък. Опасявам се, че настроенията в Европа не са особено положителни но не трябва да се отказваме, имайки предвид слабостите на сегашната система. Трябва да бъдем убедителни. И то трябва да бъдем убедителни, а, наблягайки на надъжността на европейските институции, а не на технически съображения. И така, не е много насърчително тази информация, но все пак има нещо добро в нея. Il y a plus qu'une доста източници на надежда и затова сме се събрали. Ще дам думата на госпожа Аяла Сендер. Bien. Les, les applaudissements, monsieur Lewandowski, sont un encouragement. Аплодисментите са доста насърчителни, господин Левандовски. Сега, равносметката, докъде сме стигнали, вие трябваше да се изкажете в първата част. И първата част е равносметка, собствените средства. И ние ще посветим на тази тема времето до около 4 часа. Мисля, че Стефан Ленард отговаря за оценка на ДДС. Аз трябваше да представя въведението и състоянието към момента. Благодаря за изложението. Думата има Стефан Ленард. Господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за тази покана да направя кратко стъпление по ДДС в контекста на собствените средства. Защо имаме нужда от ДДС? В цялата история на европейските общности ДДС винаги е бил тема за обсъждане в контекста на бюджета. ДДС е единственият, единственият собствен ресурс когато Европейският парламент през 94 години излезе с важен доклад за бъдещето на бюджета, доклада Ланге, препоръча ДДС и от тогава насам имайте, искам да ви напомня по комисията Проди, ДДС беше един от собствените ресурси и както ни напомни господин Левандовски, през 2011 година ДДС беше едно от предложенията на комисията. Това е защото ДДС е данък с широка база, данък, който облага потреблението. Много държави членки са намалили процента поради социалните проблеми. За европейски собствености в началото ДДС беше данък, който допускаше ефективна а, трансгранична търговия. Той беше възприят веднага като данък на единия пазар. Ето защо ДДС винаги е играл важна роля за финансиране на европейското ниво. Той позволява ефективна интеграция на вътрешния пазар и чак от приходите от успешната интеграция се използват за финансиране на европейското ниво, за да могат да се изпълнят тези функции тази роля винаги е предизвикала интерес към ДДС. ДДС се превърна в собствен ресурс през 1970 година и се събира от 1979 година. В началото на 90-те години собствените ресурси, основани на ДДС, бяха най-важният ресурс. Виждате ги в синьо. Но Както знаете, хармонизацията на ДДС, на основата на ДДС, никога не успя. Запазиха се много освобождавания от самото начало и с всеки кръг на разширяване се приеха нови видове освобождаване, което осложни системата. Сегашният ДДС се основава на сложна система от статистически хармонизирани данъчни основи. Второ, факт е, че от 1992 година в всички преговори за пакета ДДС намалява дела на собствения ресурс на база ДДС, тъй като не искат да да се наказват по-бедните държави членки. Сега, за да ви покажа каква е сегашната система, на която се изчислява собствения ресурс, основан на ДДС. Държавите членки започват с постъпленията от ДДС в долната лява част и правят корекции, разделят ги с претеглената средна стойност на всички проценти ДДС, които се прилагат в страната и след това от средната база на ДДС те добавят или вадят определени корекции и така получават хармонизираната база на ДДС. Очевидно е, че това е много сложно. От друга страна, трябва да кажем, че тази практика от десетилетия и тази система функционира, макар че с нея са свързани доста трудности. След като създаде хармонизираната база ДДС, се правят допълнителни корекции от Европейската комисия. Това е така, защото собствения ресурс, основан на ДДС, включва намаления. Три държави членки получават намаления по този начин или отстъпки и хармонизираната ДДС база се използва за изчисляване на отстъпката във вноската за Обединеното кралство. И всичко, което предприемаме към собствения ресурс, ресурс на ДДС, оказва ефект върху събирания ДДС отстъпките. Комисията предложи да се сложи край на този собствен ресурс това на ДДС поради сложността и поради това, че държавите членки намаляват дела поради намалени интерес. След това предложиха основа да се използва основа на ДДС, но да се усъвършенства системата с инициатива в областта на ДДС беше публикувана зелена книга, която да усъвършенства функционирането на системата ДДС и да има предложение за собствен ресурс основан на ДДС. Сърцевината на новото предложение е, за разлика от това, което правим, да не решаваме липса на хармонизация, като правим оценка на всички липсващи части, а да се обърнем към общата основа, да се върнем към общата основа само у нези транзакции, които имат стандартен процент навсякъде в Европейския съюз. Например, телевизорите. Те се облагат с стандартно, стандартен ДДС навсякъде в Европейския съюз. И ако това предложение бъде прието, всеки път, когато гражданин купи телевизор и плати стандартен процент ДДС, малък дял се отчислява за бюджета на Европейския съюз. За други стоки и продукти като телевизионни програми, които не са част от а, общата основа, не, не е предвидена вноска в бюджета от ДДС. А, това беше основната идея на предложението от 2011 година. Тук виждате един много упростен вариант на изчисленията на вноските. Всички компенсации могат да бъдат премахнати и изчислението на основата на ДДС става по-просто. По този начин се изчислява една вноска, която е близко до дънакоплатеца, но не идва от дънакоплатеца. Това е вноска от националния бюджет в европейския бюджет и това е въпрос, който може би ще обмислите за бъдеще. Обобщението на предложението от 2011 година е, че то, предложението е много просто и няма връзка с конкретния данакоплатец. Какви са ключовите елементи за разработването на собствен ресурс основа на ДДС, но това въжи за всеки данък за финансиране на Европейски съюз. Първо, първият проблем е недостатъчната хармонизация на данъчната основа. Трябва да има съпоставимост между държавите членки, ако искаме да има европейски собствен ресурс. Или се допълва данъчната основа с статистически корекции, както ресурс основан на ДДС, или се използва хармонизирана подгруп или някакъв общ знаменател. Вторият въпрос е как да се подходи към данакоплаците. Доклада Ланген, който споменах и предложението на Европейската комисия 2004 година, предложи данакоплатецът да вижда в, в, в касовата бележка какъв е приносът му за европейския бюджет? Предложението от 2004 година реши вноската да не се вижда от дънакоплатеца. Ако решим да направим връзка с дънакоплатеца, за фирмите ще е много скъпо да променят счетоводната си система, да променят системите за издаване на касови бележки и фактури. Това е разход и проблем, на който не може да, не се обърне внимание в хода на политическия дебат. Какъв е резултатът? Знаете, но само ще ви го напомня. През 2013 година Европейския съвет не утвърди предложението на Европейската комисия, но и не го отхвърли. Прецени, че работата по ново предложение трябва да продължи и новия ресурс, основан на ДДС, може да замени стария. Мисля, че за първи път от 1998 година съветът поне остави вратата леко открехната за нов ресурс. Европейският парламент, не е необходимо да ви информирам аз за решението на Европейския парламент, в законодателната резолюция от октомври 2012 година прие предложението на комисията без изменения, което даде, което беше насърчително и призова за хармонизация на системата ДДС в държавите членки въз основа на Зелената книга на комисията от 2011 година. В крайна сметка, трите институции постигнаха съгласие за създаване на междуинституционална група на високо ниво по собствените ресурси, която разглежда тази идея, както и много други, които са на вниманието ни. Помолиха ме да кажа няколко думи за извлечените пулки, Това е възоснова на скромния ми опит. Въпроса за собствените ресурси остава на дневен ред. Този въпрос си остава нерешен и възниква всеки път, когато обсъждаме нов финансов пакет. Предложението от 2011 година на комисията беше разгледано от Националните министерства на финансите и това е доста висока летва. Междуинституционалната група на високо ниво под председателството на господин Монти започна нов процес на обсъждане на собствените ресурси. Това е нещо съвършено ново и имаме положителни очаквания. Но онова, което създаде проблеми за много държави членки, е, че според тях това може да бъде в техен ущърп при изплащането на вноската. Трябва да отчитаме това, да всяка държава членка си има своя гледна точка. Една идея може да изглежда много привлекателна, но ако е свързана с високи разходи, не винаги са убедени. И новите собствени ресурси трябва да са част от пакет, който включва всичко. Разходи, отстъпки, и може би е, консенсус и тогава ще се постигне и съгласието на парламента. Благодаря, господин директор. Огромна и пространна тема е, и също толкова сложна. Новата формула е принос какво става? Пита председателя. Това е вноската от държавите членки, която се изчислява възоснова на това, което плащат потребителите. Всъщност това е вноска, която се основава на глобалното потребление. Много интересно предложение. Само, че държавите членки ще трябва да извършат огромна подготвителна работа. Госпожо Аяла Сандър, сега ли искате да се кажете или после? Защото сте се записали по друга тема. Господин Манка поиска думата. Ďakujem, pán predseda. Е, Súhlasím е, hneď от зачатку с pánom Levandovským в том, že súčasná... Благодаря, господин председател. Съгласен съм с господин Левандовски който каза, че положението по-настоящем не е особено окоръжаващо, че действащата по-настоящем система търпи критика, но нейните създатели се е смятали за ефикасна. За да избегнем въвеждането на подобна система. Сега ще трябва да обмислим альтернативите. Казахте, че имате пет предложения, две от които ни представихте. Учените в редица държави членки дадоха много положителна оценка на предложението за въвеждане на данък върху въглеродните емисии. Бе установено, че и страни от третия свят силно замърсяват околната среда с въглеродните си емисии. Налагането на въглероден данък би било едно възможно решение. Европейските производители са в много необлагодетелствано положение. Това се дължи на неекологосъобразните методи на производство в трети страни, където се генерират и въглеродни емисии можем да обмислим възможността за въвеждането на въглероден данък като евентуален приходоисточник. Настоящото положение с европейския бюджет е такова, че нетните вносители блокират ползването на европейски средства. През декември имаше излишъци по бюджета, излишъци в резултат от корекции. Държавите членки искаха да разпределят тези излишъци помежду си, въпреки че имаме неразплатени задължения в размер от 10 милиарда евро. Това са 10 милиарда евро, които дължим на отделни държави членки и на отделни общини. Въпреки това, държавите членки искаха да разпределят излишъците помежду си. Има и още нещо. Говорихте за петте предложения Ако изключим възможността за въвеждането на въглероден данък, то ще трябва да се запитаме защо искаме да заложим на приходоисточниците на базата на ДДС живях в Съединени... Преди 20 години бях в Съединените щати. Тогава бе проведен семинар на поданъчните въпроси. Американците тогава бяха много очудени, че в Европа ползваме приходоисточници на базата на ДДС, тъй като тази система е много податлива на злоупотреби. Това е система, която е в тежест на крайните потребители и тя не се използва в държави като Съединените щати, например. Мога да ви дам и още един пример. за злоупотреби с ДДС. Преди 20 години бях директор на дружество. Познавах един човек, който бе закупил голямо количество медна тел – натовари тълта на кораб с цел износ. Но всъщност тази стока изобщо не съществуваше. Цялата сделка беше фиктивна, а този човек си издейства връщане на ДДС в много голям размер. Ето ви пример за злоупотреба. Ще трябва да обсъдим въпроса за действащата по-настоящем система на приходоисточници на базата на ДДС. Ще трябва да преосмислим тази система, да я реформираме. Верижните ДДС измами струват много скъпо на европейския бюджет. Има измами обаче, във връзка с емисиите на въглероден окис, квотите. И имаше няколко операции, които струваха много скъпо на бюджета. Госпожа Сорин. Благодаря, господин председател. Според мен, ако ще обсъждаме въвеждането на нови данъци, не бива да забравяме, че въпросът е деликатен. Не бива да забравяме, че трябва да вземем предвид и ответната реакция на гражданите и на държавите членки. Заявихте, че ако се въведе общо европейски данък, то ще намалеят данъчните ставки в държавите членки. Но какво ще стане с принципа на субсидиарност и с хармонизирането? Какви ще са последиците за крайните потребители и производителите. Имам предвид най-вече малките и средни предприятия, но също така и по-големите предприятия. Би трябвало вече да разполагаме с прогнозни данни, с някаква статистика. Би ми се искало да знам каква ще е данъчната ставка за този общо европейски данък какви ще са постъпленията от него към бюджета на Европейския съюз и в какъв размер ще спаднат данъчните ставки в държавите членки. Има и още един въпрос и това е укриването на данъци. Не мисля, че сме предприели достатъчно в тази област. Според мен има вероятност от увеличаване на размера на данъчните измами, ако се въведе нов метод за изчисляването на собствените ни приходоисточници. Има опасност също така и от допълнителна административна тежест, ако ще се въвеждат нови данъци, то ще трябва да се създадат и допълнителни административни структури. Как ще овладеем свързаната с тях административна тежест, как можем да я намалим, как можем да намалим разходите, тъй като не бива да вменяваме прекомерно време на данъчните администрации в държавите членки. Господин Саварма. Thank you, Chair. Um... Благодаря, господин председател. Нямам въпрос, но няма да се изказвам дълго, защото си заслужава да обърнем сериозно внимание на въпроса. Всички ние разбираме, че не сме доволни от системата. И всички знаят това. Само, че това е ситуация от типа параграф 22. Истинският проблем, истинската пречка, според мен, е дебата за нетния платец. Ако, ако аз трябва да избера един въпрос, на който да се обърне внимание, е именно това. Но въпросът е много сложен. Представете си 100 000 чаши, разположени, наредени на пирамида по много сложен начин и трябва да ги променим с само едно штракване, защото за това става дума тук. Това ще бъде много сложен фокус. Нужна е огромна подготовка. И тази подготовка трябва да се направи преди да се занимаем с основния въпрос, който е проблемът за нетния платец. И трябва да дадем отговор на всички национални въпроси. Дали тази или онази конкретна държава членка е ощетена, т.е какво трябва да загуби някой, за да спечели някой друг. Аз лично вярвам твърдо в това, което предвидиха бащите основатели. И ние трябва да се върнем на, на него. Само, че ни трябва абсолютно надежна система, която да убеди гражданите, че когато штракнем с пръсти вечерта, на следващия ден ще е добре за всички тях утре. Ето на това трябва да обърне внимание. Говоря за комуникацията. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Господин Гейер има думата. Благодаря, господин председател. Въпрос към господин Левандовски и господин Ленер. Ако правилно съм разбрал, се предвижда радикално упростяване на действащата система на собствени приходоисточници на базата на БНД. Видяхме на базата на ДДС, извинете. Видяхме сложната графика, която показва как се изчисляват тези собствени ресурси. А новото предложение е много по-просто от това, което ни бе представено в началото. Предвижда се и промяна в вноските на отделните държави членки. Не знам за какви мащаби става дума, обаче. Този упростен метод на изчисление няма изцяло да замени собствените средства. Някои държави членки ще трябва да плащат по-високи вноски. Това ще е неизбежно. Можете да си представите и как ще реагират. Но би трябвало да знаем какви са реалните мащаби на проблема в момента. За това са ни необходими статистически данни, Допускам, че вече са правени някакви изчисления, които да ни дадат възможност да си създадем представа за мащабите на проблема. И ако тези мащаби на проблема не са толкова големи, не бихме ли могли да се възползваме от вноските на базата на БНД, за да поддържаме стабилни вноските на държавите членки? В моята държава Германия е много трудно да се водят разисквания за вноските на базата на БНД, защото хората не знаят всъщност колко плаща Германия. и не се знае как се сформира тази вноска. би трябвало да знаем в крайна сметка какъв ще е размерът на националните вноски. Разбирам какви ще са предимствата от упростяването, разбирам също, че ще постигнем и напредък при разискването на собствените средства така, когато говорим за средносрочната финансова рамка, няма да продължаваме да водим все едни и същи дискусии за размера на БНД. Но би ми се искало да получа отговор на двата си въпроса. Мерси. Благодаря. Господин Делано, ще помоля да бъдете кратък, тъй като ни предстоят други... Благодаря, господин председател. Фискалните въпроси данъчното облагане са свързани с целите на Европейския съюз. Можем да продължим да се вглеждаме в себе си, но защо пък да не се замислим за нещо по-амбициозно, за повече интеграция, повече федерализъм? Това би изисквало нов договор, а това ще бъде сложно. Аз мисля, че по въпроса за данъчното облагане няма значение дали става дума за ДДС или друг финансов ресурс от държавите членки, винаги ще има трудности, проистичащи от нетните плаци и измамите. Може би да има нова структура. Данъкът не е най-добрата дума. И мисля, че ще трябва да направим нещо, за да осигурим повече инфраструктура, повече жилища за гражданите. Ние сме на етап, на който ДДС се обсъжда като хипотеза и това не е единствената. Мисля, че се говори за трансграничния данък върху емисиите и както други възможности. Групата Монти работи по този въпрос. Аз мисля, че ДДС не може да даде въпро... отговор на всички въпроси. Можем да си представим един трансграничен данък, който облага финансовите транзакции, емисиите. И тук можем да направим сериозна крачка напред. Аз от това, което чувам от групата Монти, не се чувствам успокоен, тъй като това, което говорят, не е с дългосрочен, не е с дългосрочен характер. Да, но парламентът е убедителен и а, ваша работа е да направите така, че дебата да продължава. Господин Рюбик, благодаря, господин председател. Говорим за ДДС. Затова и трябва да се запитаме каква е допълнителната полза на общо европейско ниво. Нашите дружества, нашите граждани трябва да узнаят какви предимства ще проистекат за тях от финансиране на Европейския съюз. В много области вътрешният пазар не функционира добре. той не носи необходимите ползи на отделните държави членки. Има ли някакви альтернативи, като например за публично-частните партньорства или трансграничното взаимодействие? Имам предвид, например, продажбата на чистоти от радиоспектъра. Защо няма възможност всяка година в цяла Европа да се предлага на търг част от радиочастотния спектър и приходите да се предоставят на държавите членки, а за необходимата инфраструктура да се въведат собствени средства на Европейския съюз. Така и двете страни ще спечелят. Нека не се възползваме само от плана Юнкер. Би било възможно част от приходите от продажбата на части от радиочастотния спектър да бъдат представени на Европейската инвестиционна банка, с друга част да се обслужат дълговете на държавите членки и с още една сума да се финансират собствени проекти. Мисля, че трябва да подходим творчески. Не бива да заявяваме, че искаме да отнемаме данъци на държавите членки. Трябва да помислим как заедно да инвестираме, така че да проистекат ползи за гражданите. Тогава би било приемливо да се направят и частни инвестиции. Мерси, мадам Тома. Благодаря. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Госпожа Тома, благодаря, господин председател. Ще се възползвам тази възможност да се изкажа. Ще се наложи да напусна по-рано заседанието. По ДДС не съм особено убедена до тук, защото това е данък, който е в тежест на всички потребители и всички граждани на практика по един и същи начин. А това не е, е данък от европейско естество. Също така, да се взема част от приходите на държави членки също не представляват собствени ресурси. Никой не възприема това като собствени приходоисточници. Също времено така спорове е, колко плаща Германия, колко плаща Великобритания. По този начин само ще намалим бюджета. Независимо от това дали това е подходяща мярка или не. Трябва да се намери начин да се намерят собствени приходоисточници, които не са в тежест нито на едната, на другата страна. А, това е много тежка задача, това вече беше казано. А, има варианти, не само облагането на финансовите операции. Има и други възможности, но все от някъде трябва да започнем. Друго нещо. Данъка върху емисиите на въглероден двуокис. Трябва да се направи нещо тук, да се започне поне да се работи по темата. Има някои вече добри идеи и второ. Облагането на големи многонационални фирми – Опитът показва, че няма как те да плащат данъци в една държава членка само. Тези данъци трябва да отиват в целия Европейски съюз. т.е. на ниво Европейски съюз. Има и цифровата, имаме и цифровата област, е, трябва да оставим ДДС на страна. Господин Фернандес. Добре, господин президент. Eu não excluía nenhum recurso próprio. Acho que deveria... Господин Фернандес, аз не изключвам този тип възможности. Мисля, че трябва да обмислим методологията, която следва да докаже, че има нужда от собствени приходоисточници и да настои пред общественото мнение, че темата е важна. Трябва да имаме някаква обща начална позиция, общ старт и тук такъв общ старт е фискалната неутралност. Трябва ни бюджет, финансиран по различен начин, така че да не се вземат повече пари от джобовете на дънакоплаците. Това е фискалния, фискалната неутралност. Ако не докажем, че можем да направим това, ще загубим аргумент. И така, фискалната неутралност е първият основен елемент. Няма да има допълнителни плащания. Гражданите не трябва да внасят каквото и да било в повече от това, което внасят – към Европейския съюз. Това е първи важен елемент. Това е важен елемент от борбата ни тук. Имаме нужда от прозрачност при финансирането на европейския бюджет. По-настоящем просто няма как да се обясни това финансиране. Трябва да се преобмислят нещата да се преразгледат изключенията, които съществуват. И въпросът е възоснован тези принципи и със задълбочено сътрудничество, можем ли да постигнем това? Можем ли да създадем, да кажем, пилотни проекти? Това може да е един вариант. Може да е някакъв начин да се въведе една система, една тест, правна система, която да дава помощ за средствата за безработни, например. Държавите членки могат да направят това с задълбочено сътрудничество и след това могат и така могат да пробват нещата, без да са изменяли договора. Въпросът е задълбоченото сътрудничество позволява ли ни като система да направим това? Другият важен въпрос. Данъкът върху финансовите операции. Тук имаме сериозно забавене. Ако започнем работа по такъв пилотен проект, можем да насръчим и други да участват. И накрая. Ще бъде ли възможно да се създаде бюджет за еврозоната? Експериментален бюджет за еврозоната, който после да се разшири върху е, останалите държави членки и да се основава на собствени приходоисточници само. Monsieur Javor господин Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Három rövid kérdést szeretnék eh, föltenni. Благодаря, господин председател. Ще задам три кратки въпроса. Първо, запознати бяхме с проблемите на настоящата система – бяха изложени причините за нейната сложност, за липсата и на ефикасност. Какви альтернативи предлага Европейската комисия? Каква оценка дават държавите членки на настоящото положение? И каква оценка ще дадете вие на съпротивата на държавите членки? Имам предвид, например, предложението за данък върху финансовите сделки, което срещна значителна съпротива от страна на някои държави членки. Второ, данните за БНД и ДДС просто не са надеждни. Има немалко доказателства за това. Европейската комисия не може да работи без да разполага с надежни данни. Как можем да се справим с този проблем? Да направим така, че най-важните цифрови стойности да се основават на надежни данни. Още един въпрос. Собствените ни ресурси са на базата на БНД и ДДС. Поради това трябва да знаем какъв е размерът на пропуснатите постъпления от ДДС поради данъчни измами. В някои държави се пропускат приходи в размер от 30% от общия размер на ДДС. Как можем да се справим с този проблем? Бе заявено също така, че не бива да се примиряваме с допълнителни административни разходи, но или ще сме в състояние да изградим система, с помощта на която ефективно да се борим срещу данъчните измами и укриването на данъци или ще се примирим с това, че няма да се упражнява контрол, че ще продължи да действа настоящата система, която допуска много измами, от което пък се пропускат и приходи от данъци. Благодаря, ще дам думата на господин Лернер, за да отговори на различните ни въпроси. И аз искам обаче да задам един въпрос. Данъците върху а, финансовите облигации – е, популярна идея, защото онези, които я подкрепят, не са онези, които е, ще ги плащат. Но в крайна сметка това е дейност, която може лесно да се делокализира, т.е. да се премести на друго място. Може да се окаже, че е, лесно се губят приходите от тази дейност. За ДДС не е лош а, е, налог ДДС, защото а, е, сме отворени към света. При данък а, е, данъкът може да при а, производството може да е при а, потреблението. А, при, когато при потреблението това е единственият данък, който е действително егалитарен. Ако беше при производството, щеше да се стигне до повече безработица. Собствените приходоисточници. Всяка държава членка плаща ДДС и по този начин се измерва потреблението, ако искате, можем да наречем това, а, данъчна основа за потреблението. Господин Лернар, имате думата. Благодаря, господин председател. Нека да отговоря на последния ви въпрос. Действително, Това е в основата на собствените приходоисточници, основани на ДДС. Предложението на комисията от 2011 година взема предвид само част от потреблението, облагано по стандартен начин навсякъде в Европейския съюз. Днешното ни предложение е да има хармонизиран данък върху всичко. Има обаче изключени дерогации за някои държави членки. Е, освен това, информацията трябва да е предоставена статистически. Разбира се, нещата не, не трябва непременно да останат на този етап. Има още една следваща възможна стъпка да се въведе пряка система от плащания от потребителя към Европейския съюз всички данъци, които всички фирми, които плащат ДДС, трябва да съберат тези данъци и да ги прехвърлят към Европейския съюз. Тази възможност да не се минава през националния бюджет по-настоящем не се прилага. Доста е сложно. ДДС е данък. Има възможност той да се възстанови при някои ситуации. Тук имаме едно осложнение. Ако потребителят плаща ДДС, на него не му се връща това ДДС, а останалите брънки в веригата могат да си върнат ДДС. Така е. Не могат да се правят економии от цялата система, за да има данък върху добавената стойност, който е различен от данъка върху продажбите. А, таксува се добавената стойност, а не самата продажба. За да се направи този данък европейски, трябва да има отвояване на системата, т.е. да има и национална и европейска система за ДДС. Тази възможност крие някои ползи, но трябва да се има предвид, че няма да е ефтино да се въведе такава система. Това е трудни избор, когато се правят такива, се вземат такива решения. Was die Abschätzung der Auswirkungen Господин Гайер, по въпроса за оценка на последиците за отделните държави членки, комисията в предложението си от 2011 година не включи подобна оценка. Тя направи анализ на вероятния общ размер Стойността бе тогава около 21 милиарда, 21 милиарда годишно. Комисията обаче съзнателно не направи разбивка на тази сума по държави членки. Не го направи, тъй като за целта трябваше да направи няколко последователни анализа. Комисията заяви, че ще направи такива анализи само ако държавите членки го изискат от нея, ако проявят интерес. Но ако продължим да обсъждаме тази система, то би било добре комисията да направи подобен анализ. До момента не е излязла с такъв осъзнавайки, че ако се излезе с оценка на последиците за отделните държави членки, то държавите членки веднага ще бъдат разделени на губещи и печеливши. И няма да е много трудно да се предвиди кои ще застанат зад новата идея и кои ще се противопоставят. А, що се отнася до данъка върху финансовите сделки, аз не съм експерт. Е, it, Мисля, че като цяло основната идея на комисията беше, а, съгласно секта на въздействието, че ставката, която се предлага е толкова ниска, че гъвкавостта на транзакцията не е толкова висока, че да предизвика изтегляне на подобни транзакции от Европа. Данъка върху финансовите сделки в Европа би бил по-нисък от така нареченото stamp duty в Великобритания. Има такъв подобен данък в Великобритания и е очевидно, че той не е ам, довел до изтегляне на финансовите операции от Великобритания. А данъкът, който се предлага, е по-малък от този stamp duty или гербов налог. monsieur le directeur. pour clore cette séquence, monsieur Lewandowski. Господин Левандовски, заключителни. Thank Радвам се, че Стефан вече се спря върху въпроса за ДДС. Вижда се, че говорим само за стоки и услуги, за които има стандартна ставка от Оставяме на страна измененията, а, изключенията и различните системи за ДДС в 28-те държави членки. По първия въпрос на господин Манка за това как подбрахме две от общо пет идеи и защо не се спряхме върху данъка, върху въглеродните емисии искахме да избегнем двойното данъчно облагане. Въглеродните емисии вече се облагат с един вид данък в рамките на схемата за търговия с емисии. Прилагат се и други мерки, като изместването на продажбите на квоти към края на периода. Има предложение и за резерв за стабилност на пазара защо подбрахме данъка върху финансовите сделки, защото той потенциално би бил ефикасен, би допринесъл за стабилност. Извлякохме си съответните полуки от опита на Швеция. Частично давам отговори на въпроса на госпожа Шулин за въздействието в началото очаквахме приходи в размер от над 40 милиарда евро. Става дума за приходите от данъка върху финансовите сделки. Очаквахме до 2020 година сумата да достигне до 50 милиарда. Това би намалило значително вноските на базата на ДДС. За Германия изчислих, например, че нейната вноска ще е с 10 милиарда по-низко. Вноската на Польша до 2020 година би намаляла с 1,8 до 2 милиарда. Не се притеснявах толкова за ставката от 0,01% върху дериватите, защото спекулативните сделки на финансовите пазари не допринасят за развитието на реалната економика в Европа. По-скоро бях загрижен за дългосрочните инвестиции, не би трябвало данъкът върху финансовите сделки да се налага на дребните стопански субекти на финансовите пазари, нито на малките и средни предприятия. Той би трябвало да се наложи на финансовите институции и инвестиционните дружества. Както Стефан вече заяви, такъв данък съществува в 10 държави членки, включително и в Обединеното кралство. Там той се прилага от 17 век насам и гражданите някак си оцеляват. По въпроса на госпожа Шулин, искахме да има данъчна неутралност. Би трябвало данъка върху финансовите сделки да намали вноските на държавите членки. Данъчният неутралитет бе в основата на предложението. Показаното от господин Сарвама, да, нещата се свеждат до политика, до комуникация, до възприятие. От това зависи успехът. Господин Гайер зададе въпрос за упростяването. Не разбирам действащата по настоящем сложна система на вноски на базата на ДДС, но разбирам налагането на стандартна ставка в размер от 1% за всички държави членки. Защо тази идея не се овенча с успех. Това се дължи и на отстъпката за Обединеното кралство. Обединеното кралство яростно отстоява запазването на тази отстъпка. Настоящата система на базата на ДДС е свързана и с отстъпката за Обединеното кралство. Господин Денано не искахме да се стига до промени в учредителните договори. През 2011 година бе предложен пакет от мерки за упростяване на системата на собствени приходоисточници, както и системата на финансовите корекции. В добавка към това предложение не се изискваше изменение на учредителните договори. Според прогнозите ни, щяха значително да намалеят вноските на базата на БНД на държавите членки. Например, вноската на Франция би намаляла с 8,8 милиарда до 2020 година. Искахме да постигнем и стабилност на приходите, както и справедливост. Само две държави изискаха корекции, компенсации под формата на еднократни суми. Най-голямото обещетение бе изискано от Холандия, а не от Германия. Основният проблем за периода 2014-2020 година е, че има изключения от изключенията. Второто по големина обещетение бе изискано от Дания. Австрия изиска обещетение в сравнително малък размер – но Германия и Франция не изискаха толкова голяма компенсация. Господин Рюбих, както винаги, подхожда много творчески. Той излезе с идея за разпределянето на частотите от радиочастотния спектър, като се използва не само... Това се използва не само за плана Юнкер, но и за финансиране на европейския бюджет. Тази възможност ще трябва да се проучи те първа. Съгласен съм и с господин Явор, че има различни нагласи и различни култури. В различните държави и членки се извършват различни видове измами. И това трябва да бъде взето предвид, когато говорим за собствените приходоисточници на базата на БНД на ДДС. Господин Фернандеш говори за данъчния неутралитет и данъчните администрации на държавите членки. Винаги сме заявявали, че данъчното облагане спада изцяло към прерогативите на държавите членки. Благодаря. Това бе краткият ми отговор на някои въпроси. Благодаря, господин Левандовски. Това беше първият, първата обиколка на пистата, ко, на коя, по време на която разгледахме единия кръг от въпроси. Сега се връщаме на националните приходи, добавената стойност и ще се занимаем с предизвикателствата, които стоят пред нас във връзка с контрола на тези проблеми. Давам думата на госпожа Аяла Сендър. Sí, eh, gracias, presidente. En primer lugar, eh... Благодаря, господин председател. Много съм благодарна за това съвместно изслушване на Комисията по бюджетен контрол и Комисията по бюджет, която разбира се е отговорната коми... водещата комисия по въпросите на собствените ресурси. Благодарна съм на госпожа Гресле която много се бори, за да се намери място под слънцето на Комисията по бюджетен контрол. Ние работихме в миналото предимно по бюджета. Аз смятах малко наивно, че бюджетът е свързан с една редовна процедура, без нередности, без пропуски от страна на държавите членки, защото исторически те плащат собствените ресурси. От 1998 година насам собствените ресурси намаляват и онова, което остава са вноски, основани на брутния национален доход независимо от това бяха допуснати сериозни грешки, е, с които се създаде отрицателно отношение у гражданите. Е, те не винаги разбират е, проблемите и те се използват в предизборни кампании особено що се отнася до Обединеното кралство, всъщност там става дума за суми, които са били натрупани и е трябвало да бъдат платени, така или иначе. Съдебната палата идентифицира тези проблеми. Без съмнение господин Стипъл със сигурност ще ни Господин Цвикъл ще ни представи по-подробно въпросите. Като че ли малко се говори за проблемите на отстъпките, възникнаха въпроси, които обсъждахме в Комисията по бюджетен контрол. Имаше забавяния, закъснения Статистическите данни не бяха и много точни. Друг е, въпрос, е, на който обърна внимание Сметната палата, е, са митата. Ние, аз работя в област, в транспортната комисия, изграждаме все по-големи пристанища в Европа и за сметната палата проверките в тези мега пристанища като че ли не предотвратяват сериозни измами. Сметната палата ни предупреждава, че има опасност от пропуснати ползи. Друга опасност е свързана с, с економическата криза. В моята страна успяхме да поставим под контрол сивата економика. След кризата през 2008 година нещата са доста по-сложни. ДДС пострада. Всичко това накара някои колеги в комисията по бюджетен контрол да осъзнаят, че трябва да се предприеме нещо за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и това да стане по начина, по който се съставя бюджета. Като групата на господин Монти и на господин Калфин излязат с предложения, които да съответстват на очакванията на гражданите и да се отправят предложения, които да предвиждат по-активна роля на Европейския парламент. Всъщност, парламентът, до парламента само се допитват, когато се взимат решения за вноските. Защо да не се даде на парламента възможност за равноправно участие възоснова на предложенията, които чухме днес след обяд? Някои от тях се заслужава да бъдат обсъдени. Не разбирам защо парламентът не отстоява по-активно своите правомощия. Ние трябва да бъдем равноправен участник с съвета при разработването на бюджета. Тук е, опираме до проблемите на управлението. Господин е, Лейрен каза, че е, няма да има и възпиращ ефект, тъй като това би било под нивото на налозите в Съединените, в Обединеното кралство. В Комисията по бюджетен контрол ние изразихме притеснение от някои от проблемите, които спомена господин Ленев. Ние трябва да сменим тази изключително сложна система. Колкото по-сложна е една система, толкова е по-голяма опасността от грешките. Системата трябва да е по-проста, за да знаят всички какво трябва да платят. Ако не искат да платят, да кажат ясно защо не искат да платят. Много е хубаво, че провеждаме тази среща днес. Искам да кажа нещо, което ме ми създаде неприятно впечатление. Говори се за губещи, печелещи. Виждаме, че има ренационализация на европейската политика крайна сметка не става дума за това, че някои ще спечелят, а други ще спечелят. Всички ще загубят в крайна сметка европейците. Економическата и финансовата криза е, ни показва именно това. Нека не търсим изкупителни жертви там, където няма да ги намерим. И разбира се, евроскептицизмът е в подем, което е тревожно. В крайна сметка, наш дълг е да променим тона на дебата. Сметната палата може да ни помогне и всички идеи, които ще представите днес след обед, ще бъдат изключително полезни. Благодаря. Доста изостанахме и веднага ще дам думата на представителя на Евростат, госпожи и господа. Искам да ви благодаря за поканата да говоря пред вас. Приветствам възможността да участвам в дискусията. С мен е Джеймс Уитвард, който е ръководител на отдел статистически данни за административни цел. цели. Това е звеното, което отговаря за работата ни по проверка на брутния национален доход и ДДС. Ще се спра на въпросите, които засягат Евростат, когато проверяваме данните на брудния национален доход, предоставени от държавите членки. Ще представя предимствени недостатъците. Ще обясня защо миналата седмица имаше сериозни промени. След това ще кажа как осигуряваме равнопоставеност и накрая ще се спра на мерките за подобряване на качеството на работата през следващите години. Както беше казано от господин Левандовски, можем да гледаме на собствения ресурс брутен национален доход като форма на данък, който държавите членки трябва да плащат. Като всеки данък, той трябва да е прозрачен, лесен за оценяване и справедлив. Когато казвам справедлив, искам да кажа, че нивото му трябва да е съразмерно на възможността той да бъде платен. БВП е най-добри измерител на общото производство и доход на една страна. БВП обаче не включва външните приходи и плащанията на гражданите. Ето защо използваме подобен термин брутен национален доход БНД, тъй като това включва и тези приходни потоци. Има ясни права в Европейския съюз за съставяне на БВП и БНД. Това е регламента на съвета и парламента за европейската система от национални и регионални сметки. За пръв път прият през 1979 година. Европейската система за сметки се основава на глобалните стандарти, системата за национални сметки на ООН. Е. Статистическата за първ път е била използвана през 40-те години. Разбира се, тя е била актуализирана. Статистическата дейност в Евростат и държавите членки се управлява от Европейският практически кодекс за статистика. Всъщност това са 10-те Божии заповеди. Те са 15. Тук влизат въпроси като професионална независимост, добра методология, безпристрастност и обективност. Ето защо има ясно разпределение на задачите между тези, които изчисляват БНД, Евростат и националните статистически институции от една страна и онези, които изпращат сметката за собствените ресурси, онези, които я плащат, Генерална дирекция бюджет и националните министри на финансите. Комитета по БНД, който задава всяка година под председателството на Евростат, състои от национални експерти от държавите членки, които контролират прилаганата методология, както и данните, с оглед на нейната изчерпателност, сравнимост и надежност. Комитета по БНД определя дали данните са годни. Както знаем обаче, не живеем в съвършен свят, така че има някои недостатъци. Първо, Първият принципът на субсидиарност предвижда, че не можем да принуждаваме държавите членки да изчисляват БНД по един и същи начин. Историята, економическата структура, културата, законодателството, например, достъп до административните данни на държавите членки, не допуска това. Европейската система на сметките определи, хармонизира резултатите, които биха искали да се получат вместо процедурите. Второ, потребителите на статистическите данни не искат непрестанно преразглеждането, защо понякога националните статистически институти отлагат въвеждането на промени, докато нямат, не получат значителен брой, за да намалят усилията си. На трето място, стандартите често се актуализират, за да се отчете промяната в економиките. Економиката в Европа днес е различна, отколкото беше през 79-та година. Освен това, държавите членки непрекъснато търсят по-ефективни източници на данните. Така че, например, нещо, което традиционно се е измервало в едно проучване, което струва скъпо, може да се измерва посредством административен регистр. По-добрите ресурси означават по-добри е, раз... оценки и разчети. Е, най-сетне има традиционен баланс между точност и навременност. Е, а, който иска по-добри данни, понякога трябва да чака. Някои от най-важните източници, например, преборяването на населението на всеки 10 години не се извършва често и когато се включат в системата, неизбежно водят до промени. Преди да приключа с ограниченията на БНД, искам да кажа, че комитета на БНД и дейността по проверки на Евростат продължават 25 години и от 25 години като цяло е, може да се каже, че през това време изчерпателността, сравнимостта и надежността на данните е, са се подобрили. Миналата година моят колега и аз е, обяснихме на Комисията по бюджетен контрол защо има толкова сериозни промени в данните на БНП, което води до призиви за средства от някои държави членки. Причината беше безпредседентно съвпадение на обстоятелства. На първо място, септември месец беше срок, в който държавите членки трябваше да представят резервите си за данните за БНД до 2002 година. Е, имаше недостатъци, които бяха очертани от Евростат е, по време на предишния кръг е, проверки. Промените не бяха огромни, но когато се е, обе... съчетаят промени през 12 години, се натрупват. Това обяснява защо в Обединеното кралство имаше сериозно увеличение. Второ, държавите членки въведаха нови източници. В Холандия, например, бяха въведени нови административни източници, които доведоха до някои промени и увеличения през последните години. Някои държави членки използват последния вариант на европейската система за сметки за да осъществят това, което ние наричаме бенчмарк промяна. Тя предполага периодична, периодично и по-подробно изчисление за дадена година. Това обаче не са недостатъци в данните, му обратното бих казала, че последните цифри са най-добрите, които някога сме имали. Сега няколко думи за контрола извършван от Евростат върху данните за БНД. Регламента за БНД предвижда принципите за е, изчерпателно сравнимост и надежност да бъдат в основата на процеса. Ролите на държавите членки осигурява прозрачност. Държавите членки дават на Евростат описание на методологията, която използват при, съз... при изчисляване на БНД. Евростат проверява а, е, тези данни в съпоставка с правилник Европейската система сметки и предприема прияка проверка, за да, са, за да има сигурност. Често се а, е, използват и наблюдатели от държавите членки. След това подготвяме доклади, които се разглеждат в комитета по БНД и ако е необходимо, Казваме, че са необходими промени, за да се преодолеят недостатъците, ако има такива. Всичко това се предприема в условията на пълна прозрачност с държавите членки. Всяка година годишните данни за БНД на всички държави членки, заедно с обясненията за е, евентуалните промени, се проверяват от държавите членки в комитета, който след това излиза със становище за това доколко са подходящи данните за използване за целите за собствените е, ресурси. Това е фамозната декларация готови, е, пригодно за целта. Е, като обобщение искам да кажа, че ние се стремим всяка страна да плати справедливия си дял в бюджета. Ето защо процесът предполага статистиците в държавите членки да участват във всеки етап на процеса. Комитета на БНД, мисиите, докладите от мисии, техническите причини за издаване на резервите. Недопустимо е определена държава членка да занижи БНД, за да плати по-малко, тъй като Евростат и комитета БНД веднага ще е, разберат това. Изчерпателността е в сърцевината на нашата работа през последните 25 години. Европа постигна сериозен напредък при включването в националните сметки на недекларирани транзакции, занижение, включването на много малки фирми, които не са длъжни да представят отчети. Наскоро бяха включени незаконните дейности. Може би помните, че този въпрос получи известен медиен отзвук тази година, но задължението да се включат всички транзакции, в които, които се изключват по взаимно съгласие, е изискване на националната система сметки от много години. За пример ще ви дам контрабандата на тютюн и алкохол. Очевидно, ако някой внася незаконно ефтини цигари и ги продава на потребител, има взаимно съгласие на двете страни парите, с, с които потребителят плаща, по всяка вероятност са били спечелени законно и печалбата, изразходвана от, от контрабандиста, също е законна. Следователно трябва да се включва в производството и дохода на страната. Но до края на 2014 година само половината от държавите членки включваха тези данни контрабандата на алкохол и цигари се смята, че е 9 милиарда и общата корекция за незаконните дейности за целия Европейски съюз е 0,5% от БВП на Съюза. По съвет на Евростат, генералния дирекция бюджет излезе с това, което нарекахме хоризонтална резерва, т.е. за всички държави членки. Евростат в момента разглежда методологията, при разработване на разчетите за всяка страна, като целта е да се вдигнат резервите. Проверката на БНД не е единствения качествен контрол, който Евростат осъществява по отношение на националните сметки. Евростат е пазителя на правилника на Европейската система сметки, следователно гарантира правилата да се спазват дори в тези области, които нямат пряко въздействие, е, пряка връзка с БНД. С последния вариант на Европейска система сметки беше въведена. Много държави членки поиска освобождаване от някои елементи. Евростат ще се погрижи смущенията да се сведат до минимум. Какво предстои? Ще започнем следващия кръг проверки с представенето на списъците е, от държавите членки в съответствие с Европейска система сметки. През 2016 година ние ще отчетем препоръките на Европейската сметна палата и специалният одит. Господин Цвикъл е, ще се спре на това след няколко минути. Парламентът неколкократно изрази притеснение за това, че отнема много време да се уточнят данните за последните години. Все още предстои да вдигнем някои от резервите, стигащи от 2002 година. Това ще стане като съкратим цикъла на проверки. Вече започнахме да възлагаме на повече служители задачи в тази област. В съответствие с препоръките на Сметната палата ще възприемем по-структуриран подход, основан на рисковете. Ние искаме да очертаем резервите в началото на процеса, а не да чакаме до края на цикъл и след това да започнем от начало. Освен, че това ускорява нещата, ще, това ще намали ефекта на големия удар, който доведе до корекциите миналата есен. Когато това е удачно, ще дадем на държавите членки по-малко време да отговорят на резервите. Надяваме се, че ще имаме достатъчно време за по-подробно разглеждане на годишните данни от страна на комитета по БНД. В заключение искам да обобщя как виждам състоянието на проверката на БНД. Първо, Качеството непрекъснато се подобрява, както през последните 25 години. Всички промени в данните са измерител на успеха на процеса, а не слабост. Второ, нашата дейност се върши отворено, открито при пълно взаимодействие между Евростат и националните статистически експерти. За да има прозрачност, трябва да има пълна партньорска проверка на всеки етап. Не на последно място, Искам да подчертая значението на независимостта на статистиката, както предвижда практическия кодекс за европейската статистика. Има ясно разделение на задачите между всички страни. Ето защо смятам, че онези, които е, изчисляват е, исканията за собствените ресурси и държавите членки, които трябва да ги платят, могат да са сигурни за непрекъснато подобряващо се качество на цифрите. Благодаря ви. Благодаря. По-нататък със сигурност ще ни обясните защо в продължение на 25 години вече имаме резерви. Имаме резерви откакто съществува системата. Занимахме се и със специалния доклад на Европейската сметна палата. За това и поканихме тук господин Цвикъл. Господин Цвикъл, имате думата. Благодаря много на съпредседателите. Добър ден на всички. Целта е да говорим за собствените приходоисточници. Поканата за изслушването казва, че трябва да се допринесе за работата на парламента и за работата на групата на високо равнище. Ние като аудитори можем да допринесем само индиректно. И е, един от начините са презентации като днешната. За финансовото аудитиране. Е, приходите на Европейския съюз са област, при която нискът, рискът се смята за нисък вземаме хармонизираните данни на, за ДДС, изготвени от държавите членки и е, данните за общия национален, брутния национален доход. От гледна точка на, на комисията се разглежда дали а, е, двата елемента а, е, на приходоисточници БНД и а, ДДС работят регулярно, разглеждаме плюсовете и слабостите. Една от слабостите е, е нередовността не и нестабилността, несигурността. Разгледахме различните специални доклади и становища. Днес ще се занимая само с най-важните елементи от тези специални доклади. Ще говоря и за настоящата дейност на аудиторите по тези теми. При контролирането на данните за БНД се съсредоточихме именно върху коректността на тези данни стигнахме до заключението, че ако има един по-добре структуриран подход и по-добре фокусиран подход, това ще подобри ефективността на проверките от страна на комисията на данните за БНД. Препоръките бяха да се разгледат стратегиите на Евростат, процеса на проверки и отчетността. Тръгнахме от един модел на добра практика насочен към компонентите с по-висок риск. Направихме проверка на тези компоненти в Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания. Страните, от които идва най-голяма част от средствата червено са отбелязани елементите, които са проверени чрез процедурата за задълбочена проверка. Останалите проверки в жълто са по елементи, при които рискът се смята за по-малък. Две от държавите членки бяха посетени на място и се направи задълбочена проверка на по-рисковите компоненти, за да се провери дали проверките предварително по-рано правени от Европейската комисия, са допринесени и за подобряване на качеството на данните. На някои места е, бе установено, че да, действително има подобряване на качеството вследствие на проверката, но стигнахме до заключението, че тези проверки не са достатъчно добре структурирани и фокусирани. По-конкретно, не всички правила ес 95, Европейската система на а, сметки, бяха прилагани коректно. Някои от тези проблеми са свързани с трите основни въпроса, които се обсъждат тук днес, а именно а, във връзка с данните за БНД говорим за три неща. Изчерпателност – сравнимост и надежност. Необходимо е да има задоволително ниво и на трите елемента, особено там, където говорим за ресурси от 100 милиарда евро. Е, няма задоволително покриване и на трите категории. Данните не са достатъчно изчерпателни, не са сравними между държавите членки и не са достатъчно надежни. Сега, по изчерпателността на данните. Установихме, че не е достатъчно добре са оценени слабостите при оценяването на размера на сенчестата економика. И методите, които се прилагат за тази цел – не са сравними, именно защото не винаги следват насоките на комисията за изчерпателност. По сравнимостта. В някои е, проверки установихме не е, коректно прилагане на правилата ЕСА 95. Виждате това в таблица 1. В една от държавите членки има недостатъчно качество на разчетите за маржовете за преразпределение, т.е. 10% от брутния вътрешен доход. са недостатъчно а, сравнимо описани. По надежността има една държава членка, където риска при изчислението на БНД е близо 7%. поради начина по който са обработени елементите на брутния национален доход. Всичко това се отразява на вноската на съответната държава членка към европейския бюджет. И така петте най-големи държави членки – щеше да е трябвало да внесат различни вноски към бюджета, ако разходите, ако разчетите бяха направени по-коректно. На този слайд виждате въздействието на данните за БНД на пете аудитирани държави членки обсъждаме квантифицируемите елементи. И виждате, че разликите са от 0,1% до минус 1,32%. И това може да се... Слабостите на неквантифицируемите елементи също могат да се отразят, например, оценката на сенчестата економика. Това обаче няма как да се изрази е, в цифри. Именно за това е неквартифицирано. Направихме препоръки за промени в системата, които да бъдат приложени на следващия етап на проверки от септември 2015 година нататък. Е, Системата ще се прилага до 2019, както научихме днес, така че в настоящия цикъл на проверки може да се окаже, че се сблъскваме с същите проблеми, с които сме се сблъсквали и до тук и може да се стигне до нови резерви. Знаем, че миналата есен имаше някои проблеми във връзка с плащанията от някои държави членки след а, коригирането на БНД. Това бе непряко свързано с заключенията в нашия специален доклад. Разбира се, тогава излязохме с становище, имаше изменения през декември 2014 година, вземайки предвид предложенията направени от Сметната палата и вземайки предвид увеличаването на несигурността на бюджета. Другият важен елемент тук е адекватността на мерките, е, и действително способността да се отрази адекватно сравнителна ния е просперитет на глава от населението. Нашият опит при проверките на работа на комисията в тази област ни позволява да предложим агрегиран метод, който е приложим а, при а, съответните предварителни условия. Именно трябва да се оцени надъжността, изчерпателността и най-вече сравнимостта на данните а, между различни държави членки. Там, където приложението е сложно, ще е, се обърне специално внимание, за да се провери дали, дали съответната държава членка внася съответния справедлив дял. Агрегираните данни трябва да се използват, за да се балансира бюджета. Те не трябва да са източник за основните източници, приходоисточници. Втората тема днес е уязвимост от, към измами и а, към дейност на сенчестата економика. Повече а, има какво да се направи и от всички участници. Последните одити разгледах елементите, в които комисията има право да прави проверки. включително митническите процедури. И по-конкретно процедура 42. При липса на съответния контрол, стоките има опасност да останат в съответната държава членка без да се плати ДДТ, ДДС, извинете, или пък да, е, да стигнат до потребителите в държавата членка, която е крайна цел без обаче ДДС да се плати и там. Стигнахме до, този, до това заключение, разглеждайки Белгия, Дания, Испания, Франция, Австрия, Словения и Швеция. Освен проверките на място, изпратихме циркулярно писмо за 210 транзакции и изискахме информация от държавите членки дали действително е наложено ДДС и дали то е платено. Установихме, че и в седемте държави членки контрола по тези процедури не е достатъчно добър и има загуба на ДДС. От 40 милиарда евро внос 2009 година трябва да са били събрани 7 милиарда евро, 2,2 милиарда евро обаче се губят. Тоест 29% се губят поради погрешното приложение на митническа процедура 42. Има препоръки е, в съответствие с е, установеното, включително на изменение на предложената директива за ДДС и предложихме съвместна отговорност на а, ангажираните държави членки там, където има загуба на ДДС. Има и други препоръки, като автоматични проверки, например, и прочие. Всичко това е свързано с а, уязвимостта на срещу а, а, уязвимостта а, от злоупотреби и знами. И по-конкретно измамите с ДДС. Основните два въпроса са следните. Първо, може ли комисията ефективно да използва средствата, с които разполага, за справяне с а, тези злопотреби? А, достатъчно ли са тези инструменти и от страна държавите членки съдействат ли, те, съдействат ли си те достатъчно ефективно за справяне с а, измамите с ДДС? Не забравяйте, повтарям отново, тези загуби са сериозен проблем за много държави членки. И в предходното предложение на комисията критикувахме начина по който се правят настоящите изчисления. в края на преговорите по новата многогодишна финансова рамка не се прие новата директива за ДДС, която ние критикувахме. Разглеждаме плановете на комисията в тази област. Плановете за оценяване и предотвратяване на избягването на данъци. Дами и господа, все пак има нещо положително при ДДС. А именно, по-настоящем економическото положение в много държави членки е тежко и това може да увеличи желанието на държавите членки да си сътрудничат при събирането на ДДС. Въз основа на дейността на Европейската сметна палата и върховните одитни институции на държавите членки става ясно, че използването на интернет за закупуване на стоки и услуги по някой път се отразява на избягването на данъци, там където платформите за покупка и продажба се намират в друга страна или на друг континент дори. И така, необходим е по-сериозен контрол. Това е основното, на което наблягаме тук. И най-вероятно тези мерки ще бъдат добре дошли за всички държави членки. Нашата работа показва, че е необходимо да се увеличи контрола върху ресурсите, основани на ДДС, приходоисточниците, основани на ДДС и на БНД. Така ще се намари несигурността на бюджета. В този контекст се надяваме, че нашия принос е полезен за вас. Господин Русо е готов да отговори на някои от въпросите, които могат да възникнат при разговор. Благодаря. По въпроса за недостатъците на настоящата система ще дадем думата на госпожа Бусинг от Генерална дирекция данъци и данъчен съюз. Тя ръководи звено данъчна администрация и борба срещу данъчните измами. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол и на Комисията по бюджети, благодаря ви за поканата, която отправихте към нас да споделим промените в оценката на ДДС и борбата срещу данъчните измами. Темата е изключително актуална. Тя е и сред основните приоритети на комисията. Преди да премина към изложението си, нека изтъкна, че трябва да зачитаме разделението на отговорностите, на компетенциите между комисията и държавите членки. Що се отнася до събирането на ДДС и контрола върху ДДС, събирането на то, тези две области спадат към компетенциите на държавите членки. Държавите членки са длъжни да гарантират събирането на правилно изчислено ДДС. Комисията не отговаря за събирането на данъци, но и тя може да изиграе своята роля в тази област. От една страна комисията може да упражнява контрол върху действията на държавите членки, от друга страна може да ги подпомага с цел постигането на по-добри резултати. Затова в изложението си днес ще се съсредоточа върху ролята на комисията в областта на собствените приходоисточници на базата на ДДС. Ще споделя с вас какво вече е извършено в рамките на проучването за пропуснатите приходи от ДДС. Ще се спра и върху мерките, които трябва да предприеме комисията, за да подпомогне държавите членки в борбата им срещу измамите с ДДС. Това може да са законодателни мерки, мерки за контрол и подпомагащи насърчителни мерки. Защо бе извършено проучване на пропуснатите приходи от ДДС. Ако се спрем върху държавите членки, то ще видим, че ДДС е важен приходоисточник за държавните бюджети. То е и важен е, приходите от ДДС са и важен елемент от приходоисточниците на бюджета на Европейския съюз на базата на ДДС делът на ДДС е около 10%, което възлиза на около 14 милиарда евро. За това се и проявява на политическо равнище голямо внимание към въпроса за ДДС. Още повече като се има предвид, че в държавите членки се извършват измами с ДДС. От това проистичат значителни загуби за държавните бюджети. Проистича и отрицател... проистичат и отрицателни последици за законния бизнес. През март 2012 година държавните и правителствени ръководители, а на по-късен етап и Европейският парламент призоваха Европейската комисия да предприеме действия. Защо е важно да се извърши проучване на пропуснат приходи? от ДДС. Едно такова проучване би окоръжило държавите членки да предприемат нещо. Не всички държави членки изчисляват размера на пропуснатите си приходи от ДДС. Комисията с проучването цели да ги насърчи за това. Едно такова проучване ще даде възможност на комисията и държавите членки да се запознаят с тенденциите по отношение на това явление? Увеличават ли се или намаляват неговите мащаби и защо? Проучването е важно и с оглед на вземането на политически решения. Ако знаем какви са първопричините, то ще можем да предприемем и по-целенасочени действия проучването може да бъде използвано и като отправна точка за оценка на постигнатия напредък. Като се има предвид колко е важно провеждането на едно такова проучване, комисията възложи провеждането му още през 2009 година. На този слайд виждате и линкове към проучването. То се основава на данни за периода 2000-2006 година. Комисията реши да продължи с нови проучвания. Първото от тях бе публикувано през 2013 година. То се основава на данни за периода 2007-2011 година. Това проучване бе актуализирано през 2014 година, възоснова на данни за 2012 година. Вероятно през лятото ще се публикува още едно актуализирано проучване с данни от 2013 година. Последните три проучвания бяха извършени от консорциума KCBS. Методът, приложен при извършването на проучванията, е отгоре надолу. Преди публикуването на резултатите бяха консултирани и всички държави членки. А що се отнася до пропуснатите приходи от ДДС, то това е разликата между действително поступилите приходи от ДДС и онези, които биха могли да бъдат събрани в идеалния случай, така както е предвидено в законодателството. Тази разлика се изчислява по-отделно за всяка държава членка, изчислява се и за Европейския съюз като цяло. Ако погледнем резултатите от проучването, то ще видим, че до 2007 година в Европейския съюз имаше по-малко държави членки, така че важната част на проучването е за периода от 2007 година насам. Обект на проучването през този период бяха 27 държави членки. Виждаме, че разликата по отношение на ДДС се е увеличила значително през този период. Това се дължи на економическата и финансова криза и вероятно на някои други фактори. През 2009 година разликата възлизаше на 9%, което съответства на 181 милиарда евро. След 2009 година разликата намаля на 171 милиарда евро. Предвижда се, че следващата такава разлика ще бъде също около 16%, т.е. ще възлиза на около 170 милиарда евро. Последиците от пропуснатите приходи от ДДС са огромни не само на ниво Европейски съюз, но и на ниво държави членки. На ниво държави членки се наблюдават значителни разлики в диапазон от 4 до 44%. Това са съответно най-низката и най-високата стойност. Това показва, че държавите членки трябва да анализират ситуацията по места. Както казах, проучването се провежда на принципа на метода отдолу нагоре. Тоест нямаме данни за първопричините за явлението. Първопричините може да са банкрути, обявявания в несъстоятелност, избягване на данъчно влагане, данъчни измами или погрешно изчисление. В проучването няма разбивка на отделните първопричини. Не се прави анализ и на отделните економически отрасли. Вероятно паричните пазари допринасят значително за данъчните измами, но нямаме конкретни данни по този въпрос. Затова е важно държавите членки да продължат да работят по анализирането на пропуснатите приходи от ДДС, да разработят и методология за анализ на първопричините и на засегнатите економически отрасли ще ни е необходимо за целта да съберем повече опит с подхода отдолу нагоре. Някои държави членки вече събират данни по този метод, но в други все още липсва информация. Ако сте дали количествено изражение на пропуснатите приходи от ДДС за дадена държава, то какви могат да са последващите действия. Това може да са мерки за спазване и принудително изпълнение. вероятно е необходимо да се подобрят стратегиите за спазване, да се разработят и планове за действие за борба с нарушенията. Комисията насърчава държавите членки да предприемат подобни действия. Тя може да изиграе своята роля, преди всичко в областта на законодателството, така че държавите членки да разполагат с нормативна уредба за борба срещу измамите. Комисията може да упражнява и контрол върху изпълнението на отправените от нея препоръки от страна на държавите членки. Трето, което според мен е много важно, комисията може да подпомага държавите членки с цел постигане на по-добри резултати. Какво предприе комисията през изминалите години и какво възнамерява да предприеме? В областта на законодателството бяха възприяти няколко идеи. На ниво съвет имаше идея за pre action mechanism which means that in cases of sudden enormous frauds за така нареченото reverse charging този механизъм може да се използва за борба срещу данъчните измами. Също така могат да се въведат и механизми за бърза реакция. Възможно е да се използва и системата Еврофиск. Това е система за обмен на информация между държавите членки за потенциални операции, при които се извършват измами. Измамите с ДДС се извършват не само в Европа, за това е важно да се, обменят информация, да се обменя информация и с трети страни, като например с Норвегия monitoring. The role of the Commission is to... В областта на контрола комисията може да работи за контрол върху ДДС и върху събирането на ДДС. Това е така наречения доклад по член 12. Освен това е постановено и задължение за проверка на административното сътрудничество между държавите членки. Държавите членки могат да излязат с препоръки за борба срещу измамите с ДДС. Такива препоръки могат да бъдат дадени и в рамките на европейското полугодие, както за целия Европейски съюз, така и за отделни държави членки. Ако погледнете препоръките, то ще видите, че има три червени линии. Първо, подобряване на спазването на данъчното законодателство. Държавите членки следва да разработят планове за действие и стратегии за спазване, както и по-добре да се възползват от инструментите за управление на риска. Вторият стълб е активизиране на борбата срещу измамите с ДДС и по-ефективно използване на наличните методи за административно сътрудничество. На трето място следва да се увеличи административният капацитет. Основните функции, като регистрация, плащане, уреждане на спорове, трябва да бъдат обезпечени колкото се може по-ефективно. Във връзка с това комисията обсъди с държавите членки всички тези три стълба, на които се основават препоръките. В момента се работи по изготвянето на план за действие, който да съдържа приоритетите на всяка препоръка. На двустранно ниво, спрямо държавите членки, Европейската комисия ще ги подпомага при изпълнението на препоръките, ще упражнява и контрол върху изпълнението. Така през идните години ще гарантираме и прилагането от страна на държавите членки на препоръките и идеите на комисията. Как може комисията да подпомогне държавите членки с цел постигане на по-добри резултати. За това има различни инструменти. Но както упоменах в началото, държавите членки сами носят отговорността за това, което предприемат. Ако не искат да изпълняват отправените към тях препоръки, комисията не може да направи кой знае какво но тя може да насърчи държавите членки да споделят челен опит. Що се отнася до измамите с ДДС, държавите членки са изправени пред едни и същи проблеми и ако споделят опита си помежду си, може да направят крачка напред. Има и възможност за предоставянето на техническо подпомагане при поискване. Това е индивидуализирано техническо подпомагане за отделни държави членки с цел подобряване на основните функции, на аудиторската дейност и други. В момента комисията предоставя техническо подпомагане на страни, които прилагат програма за макроекономически корекции, като Гърция или Кипър подпомага държави при изчисляването на пропуснатите приходи от ДДС и в борбата срещу измамите. А що се отнася до правителствата на държавите членки и данъчните им администрации, трябва да ги подпомагаме, но трябва да се вслушаме и в гласа на стопанските субекти. Накрая Нека ви обърна внимание, че ще трябва не само да се разработват мерки, ще трябва да се измерват и постигнатите резултати. Осъвременяването на системата на ДДС също е сред темите, по които работим предизвикателства и отвъд границите на Европейския съюз. Те са свързани с укриването на данъци и отклоняването от данъчно облагане, укриването на данъци е незаконосъобразно, а отклоняването от данъчно облагане по принцип е законно. Какви са инициативите на Комисията за борба срещу тези две явления? Това са инициативи за данъчна прозрачност. Има съобщение по този въпрос от 2015 година. Има и още едно съобщение, съдържащо 34 предложения за борба срещу укриването на данъци и отклоняването от данъчно облагане. А, що се отнася до пропуснатите приходи от ДДС, в момента няма конкретни данни, има проучвания от Шнайдер и Мърфи, но към тях се подхожда критично. Затова и комисията създаде работна група, която да събира информация от държавите членки и да разработи методология, която да обобщи в наръчник. Този наръчник ще може да се ползва от всички държави членки. Благодаря ви, благодаря ви, че навлязохте в дълбините на ДДС. По въпроса за укриването на данъци, това винаги е една интересна тема. Господин Гайер има думата. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос за възможностите за законодателите да ограничат измамите с ДДС. Механизмът за самоначисляване вече бе упоменат в последното изложение. Аз раз... тълкувам този механизъм като една възможност, която обаче в никакъв случай не е достатъчна. Какво би следвало да предприеме законодателят в допълнение към това, за да може наистина да реално да ограничи измамите с ДДС в реалната економика. Вторият ми въпрос е свързан с европейското полугодие. Окоръжаващо е наистина, че проблемът с пропуснатите приходи от ДДС се обсъжда в рамките на европейското полугодие. Препоръките на комисията към отделни държави членки довело ли е до подобряване, довели ли са до подобряване на положението в отделни държави. Това би било от значение както за националните бюджети, така и за бюджета на Европейския съюз. Благодаря. Аз също се записах за изказване. Винаги, когато слушам изказвания по тази тема, се чувствам някакси безпомощна. Въпроси към тримата ни гости. Кои трябва да са следващите три основни действия. По проекта Еврофиск би било добре да се упомене, че Германия, най-голямата национална економика в Европейския съюз, не участва в тази инициатива. Поне доколкото знам аз, преди няколко години нашата комисия работи по този въпрос. Бихте ли могли да ни кажете кои държави участват в Еврофиск и кои не? Колегата Целер. Благодаря, госпожо председател. След като човек изслуша всички изказвания, наистина се чуди как изобщо се постигат някакви резултати. Въпросът е каква е ползата от постигнатото. Мисля, че трябва по-задълбочено да обмислим възможните решения. По въпроса за събирането на данъци, аз лично оставам със следното впечатление. От една страна, държавите членки се нуждаят от средства, за да покрият разходите си. От друга страна се губят милиарди, дори десетки милиарди, защото в областта на събирането на данъци всяка държава членка прилага свои методи, дори се примирява с прилагането от страна на големи дружества на модели за отклоняване от данъчно облагане. Вече бе упоменато, че рязко нарасна обемът на търговията онлайн. В Германия, доколкото знам, почти 30% от търговията на дребно се осъществяват онлайн. Кой упражнява контрол върху събирането на данъци върху тези сделки, сделките онлайн? А, що се отнася до БНД, бе упоменато, че и тук се прилагат различни методи. Имам предвид изчисляването на вноската на базата на БНД. Мисля, че през идните месеци ни предстои немалко работа. Вече са направени необходимите анализи, но сега ще трябва да излезем и с решение. Благодаря, госпожо председател. Занимаваме се с много важна тема. По каруселните измами с ДДС. Те водят до сериозна загуба от на ресурси за държавите членки. Как може да се разреши този въпрос? Не може да се разглежда ДДС само в крайния етап, т.е. когато се стига до потребителя. В едни държави членки се начислява ДДС, в други се събира. Фактурите са такива, че а, е, с а, е, фиктивни доставки може е, дадена фирма да си върне ДДС и от това губи съответната държава. Няма ли начин да се сложи край на а, е, този тип измами а, с, а, ДДС, верижните измами? прилага се ставката на страната, в която се намира потребителят. Но ако фактурите годишно са под 100 000 евро, се прилага ставката на страната на доставчика. Това е когато говорим за, стра... за продажби по интернет. Тоест, има елементи, които няма как достатъчно добре да се контролират. Госпожа Восик. Uh, Госпожо председател, по въпросите, които повдигнахте, Искам да кажа следното. Първият въпрос е какво ще могат да направят законодателите. Всъщност, няколко пъти беше казано, че системата ДДС трябва да бъде преразгледана. Зелената книга беше представена преди известно време. Вътре има редица предложения за укрепване на системата ДДС, така че да стане по-малко уязвима за измами. Така че има възможност, но и, но и предизвикателства за анализ на различните аспекти, системата на процентите, например. Имаме ли нужда от намалените проценти? Какво правим с освобождаванията и така нататък? Това са все въпроси, споменати в Зелената книга. Вторият въпрос е как да си сътрудничат държавите членки. И има законодателство, което прави възможно сътрудничеството и те се прилагат. Но и тук има какво да се усъвършенства. Новите тенденции могат да се приложат. В момента се обсъжда въпросът за това, дали да се извършват съвместни ревизии, например. Това не е възможно в момента по съществуващото законодателство, но може би това е пътят напред. Когато говорим за законодателните възможности, Еврофиск е една такава възможност, всички държави членки участват в Еврофиск. Еврофиск обаче съдържа четири област. Едната е по митническа процедура, едната е коли, кораби и самолети и по-нататък ДДС измами. Всички държави членки работят в работно поле 1 и 4. Другите две са около 26 и 20 в другите участват 26-25 държави членки. Що се отнася до препоръките, изпълнението на препоръките в рамките на семестъра. Това е нова тема, както семестъра, така и препоръките в данъчната администрация и борбата срещу измамите. Комисията ще следи внимателно как изпълняват държавите членки препоръките. Що се отнася до продажбите по интернет, трудна е, труден е въпросът за това как се събира ДДС, къде е платим. Комисията обсъжда как да се решава проблемът. Може би подходът всичко под един покрив, то да се регистрира задълженията в една страна, в момента това се прилага само за някои транзакции, но мисля, че това е подходът, който трябва да следваме по отношение на продажбите онлайн и интернет. Мисля, че това бяха зададените въпроси. Това е, бяха. Дали Германия е член или не, това ли е вашия въпрос? Германия е член на работно поле 1 и 4 и в другите две работни области те са наблюдател, т.е. наблюдават дейността и, след, и оценяват какво означава за тяхната администрация да бъде пълноправен член. Все още разсъждават, но поне участва, поне може да се каже, че знаят за какво става дума. Бихте ли ни казали какво стои зад 1 и 4? Работник, работно поле е едно с верижните измами, каруселните, а номер 4 е обсерваторията, унази е част, която анализира тенденциите и новите измами с ДДС. Finalement, la fragmentation de l'espace fiscal и най-сетне е, фрагментацията е благословия, е, е много изгодна за всички измамници. И процентът е различен в различните държавите членки. Не можем ли да окажем натиск върху държавите членки? Ако няма политическа интеграция, няма ефективна борба срещу фискалните измами. Добре е дошъл в клуба на онези, които вече от години, дори от десетилетия работят по този въпрос. Господин Цвикъл. Няколко коментара от гледна точка на одита. Мисля, че основните въпроси, които задавате, госпожо Гресле, кои са трите следващи най-важни стъпки – Възоснова на нашия одит бихме казали първо по ДДС бихме повторили това, което казахме в становището си през 12 година. Съдебната палата отбелязва, че възможност, възможностите, че, че, са, че има слабости идентифицирани от парламент и сметната палата. Предложението е основано за собствени ресурси по ДДС е сложно, но в по-малка степен в сравнение, но не толкова, колкото сегашното, колкото сегашната система. Що се отнася до данъчната основа и процента и делата в бюджета на Европейския съюз. Стигам до БНД или брутния национален доход. В годишния си доклад през 2014 година ние ще представим своите препоръки, които формулирахме в специалния си доклад за данните за БНД. Въпросът е, изпълняваме ли ги бързо или пък ще има забавяне поради периода на резерва и това ще повтори събитията от миналата година. Има и един недостиг на ДДС. Говорим за фирми, е, търгуващи по интернет е, в определени страни. Страни, които, в които се събира 23 милиона ДДС Необходимо е да се предприемат действия на европейско, но и глобално, и глобално ниво, защото ако търговията се извършва в облака, има нужда от данъчна администрация в облака. Имаше и други елементи по борбата срещу измамите с ДДС. Осъществяваме одит. Голяма част от това, което представихме днес, се обсъжда със службите на комисията. Има препоръки, които, ако бъдат изпълнени, СП-24, те ще намалят потенциала за измамите, но има нужда от повече а, мерки. Кризата го показва, че желанието на държавите членки да си сътрудничат трябва да се засили и комисията и парламента трябва да използват този факт. Какво представлява процедура 42? внасят се елементи от платина в една страна, произвеждат се от тях стоки и след това те се изнасят в дадена страна. И след това разбираме, че страни, произведени в страна Хикс, са изнесени в страна Y, но, но не са били декларирани тези стоки, поради което не е бил платен ДДС. Ние предлагаме оценка на риска на тези вносители и друга възможност е да се наложи съвместна отговорност и отговорност по-отделно. Съвета не приема това, когато се декларират стоките. Разбира се, това е разговор, дебат, който, саме, който сметната палата не може да води. Така че процедура 40 е, 42 е свързана с внос и износ, върху които не се плаща ДДС. Благодаря. Нашият гост, господин Калфин, ще ни напусне в 18.30 часа. За това ще дам съвсем за малко думата на госпожа Штапел Вебер. А... Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка, защото много неща вече бяха казани. Трите основни неща, които трябва да се направят сега, е в Евростат да изпълним процедурните препоръки на Сметната палата. Това означава, че трябва да бъдем по-бързи, без да компрометираме качеството. Данните бяха критикувани. Имаме данни за последните 13 години. От тях, но само след 4 години, само след 4 години данните са достатъчно стабилни, за да се основават на тях данъците. През следващия цикъл ще се опитаме да не превишаваме тези 4-5 години, ще съкратим значително сроковете. Това предполага пълното взаимодействие на държавите членки и желанието им да решават резервите много по-бързо, така че ще бъдем по-бързи, но няма да без да компрометираме качеството. Ние ще засилим партньорската проверка. Статистиците, експертите в държавите членки трябва да са сигурни, че данните са изчерпателни, надежни и сравними, така че данъците, платени възоснова на тези данни, да са справедливи. Ще подобрим процедурата, ще засилим партньорската проверка. Ето това са приоритетите на Евростат за следващите години. Благодаря ви. Думата има господин Калфин в качеството си на представител на групата на високо равнище. Благодаря. Стим Чеос, мис Гуеслен, Благодаря, госпожо председател, драги колеги, са докладчици. Ще се опитам да бъда много кратък и да ви информирам малко по-подробно за това, което работи групата на високо ниво по собствените ресурси. Този дебат е много важен и той трябва да продължи, тъй като не става дума само за решаване на проблемите с ДДС, БНД и така нататък. Обеден съм, че колегите от Европейската комисия, от Сметната палата правят максимума, за да се събират колкото може повече данъци, системата да функционира максимално добре. Проблемът е, че има системни недостатъци в системата на съставяне на европейския бюджет. Ще се спра през следващите 10 минути тъкмо на това. Защо е проблематична на сегашната система? Защото политиката не е устойчива. Ще ви дам за пример следното – сега се води дебата за плана Юнкер, как ще се финансира, защото винаги, когато има новости, нови дейности и проблеми, в европейския бюджет няма пари. Друг проблем е младежката гаранция, която е замислена за две години по сегашната МФР и след това трябва да се вземе решение за това как да продължи и така нататък и така нататък. Мога да продължа с много други политики, за които не е гарантирано финансиране по европейския бюджет. Второ, има несигурност в националните бюджети. Няма държава членка, която да знае в началото на финансовата година колко ще плати в европейския бюджет. Първо, защото има несъответствие между фискалните процедури на национално и европейско ниво и второ, защото има редица служители има редица проблеми, свързани с неразплатените разходи, които осложняват проблемите. Боя се, че няма страна, която в началото на годината да знае колко ще плати в европейския бюджет. Това е огромен проблем и на трето място проблема с плащанията, увеличаващите се неразплатени разходи, дължимите суми, които комисията просто отлага. За тях вече има решение на държавите членки, но сега комисията има нужда от средства, с които да плати разходите по съответните проекти. Сегашната система създава нестабилност и несигурност. Каква е причината? Можем да очертаем редица причини за сегашната ситуация. Основната е липсата на средства в националните бюджети. По тази причина националните законодатели е, намират различни начини да намалят вноската си в европейския бюджет. Знаем, че обикновено в многодишната финансова рамка се взима решение от държавите членки единодушно за ангажиментите и плащанията и техните равнища, знаят много добре какви са дължимите суми и също времено през годините европейският бюджет остава доста под равнището на 1,2% от БНД, което е решено в директивата за собствените ресурси. Нефинансиране, недофинансирането на европейския бюджет идва от чисто и и просто от липсата на средства, особено в период на национална трудност. Това води до национализация на политиката, до дебата за справедливата възвръщаемост. Това не е дебат, който аз ще отварям тук, на много страни търсят национални решения, а не такива финансирани от европейския бюджет в период на криза. И това е подход, който е не е най-малкото казано спорен. Е, дебатът за справедливата възвръщаемост и ползата пренебрегва а, е, редица ценности на Европейския съюз, които не могат да се изразят а, в парично изражение – Ние обсъждаме различните видове източници за бюджета. Един от тях е ресурса основан на БНД, който би трябвало да е допълнителен. Той трябваше да е допълнителен, когато беше измислен. На практика сега той обезпечава огромната част от европейските плащания. Проблемът не е малкият размер на собствените ресурси. Има проблем с изчислението, има метологични проблеми, свързани с изчисляването на ДДС и БНД. Има и проблем с прозрачността на финансирането на европейския бюджет. Тук мога да кажа, че е трудно да се обясни по разбираем начин колко плаща отделния гражданин на европейския бюджет. Системата не е ефективна и не разполага с нужната гъвкавост да се отговори на новите събития. Обеден съм, че ще има предложение пред европейския, на европейски, за Европейския парламент за бюджета на еврозоната. Има Комисията Борозо разработи един инструмент е, CCI, дали ще е това или нещо друго. Има редица въпроси, които ще трябва да се обсъдят. Устойчивостта на е, еврозоната Както видяхме по време на последната криза, европейският бюджет не е в състояние да посрещне тези проблеми. Как могат в крайна сметка проблемите да бъдат решени? Сегашната система не е устойчива, не е прозрачна. Не е система, която вдъхва доверие в държавите членки националните бюджети. Първо, и това е нещо, което работната група по собствените ресурси ще въведе в своя доклад, да, да въведе прозрачност, справедливост, демократична отчетност. Всеки бюджет това число европейския, трябва да отговаря на тези принципи. В допълнение трябва да потърсим особеността на Европейския съюз, а именно акцент върху европейската добавена стойност, ограничаване на тесния собствен интерес и ограничаване на фискалния суверенитет. Няма трансфер на фискални компетенции с промяната на финансиране на европейския бюджет и няма опит за увеличаване по скрит начин на европейския бюджет. И това трябва да се отчете. Ние трябва да гарантираме националните правителства да запазят контрол, независимо от това за какви ресурси ще става дума. Имаме поне три процедури на съгласие или три процедури, при които държавите членки дават зелената светлина за бюджета с многодишната финансова рамка, годишния бюджет и допълнителните плащания, дължими през годината. Така че не е необходимо държавите членки да взимат три решения за една и съща сума. Ако успеем да съберем всичко това в едно решение, което ще бъде при консенсус, това няма да навреди на възможността на държавите членки да контролират европейския бюджет. Още нещо, създаването на истински фискален инструмент, който да се използва в еврозоната Оставям това на страна, въпреки че в, по време на дебата в групата този въпрос беше обсъден и повдигнат, тъй като европейският бюджет ще има допълнителни функции и потребности. Също, още нещо, което е много важно, трябва да гарантираме непрекъснат приток на собствени ресурси. Има въпрос дали средствата по БНД са истински собствен ресурс. Някои държави членки казват, че вноската по БНД е собствен ресурс. Да, ако обаче е собствен ресурс, тогава Европейския съюз щеше да има повече правомощи върху бюджета. Сега няма никакви. Така че на практика то а, минава през а, решение национално ниво. Каквито и нови инструменти да се измислят, приключвам. Ще се спра на някои от потенциалните кандидати за приходи. Стигаме до щекотливия въпрос за отстъпката и това отравя дискусията. Обеден съм, че държавите членки и законодателите в държавите членки и на европейско ниво ще разберат, че е полезно да се осигури повече автономност на европейския бюджет. Проблемът е, че има редица отстъпки и редица изключения, които са абсолютно необясними те са чисто и просто резултат от властови игри в Европейския съвет. Много държави членки не са готови да обсъждат въпроси, в това число е упростяване на ДДС, което беше разумно предложение, просто защото има връзка с изчисляването на стъпката на Обединеното кралство. И каквото и да обсъждаме, стигаме до отстъпката. И ето това е частта от дебата, с която трябва да се съобразим. Имаше едно предложение, което не се прие да се промени отстъпката с конкретна, с е определена единна сума и след това да се премахне. Повечето държави членки отхвърлиха без да дават причина, тъй като няма довод в полза на отстъпката и накрая кои са кандидатите, кои са евентуалните допълнителни ресурси. Разбира се, аз мисля, че ние трябва да се съсредоточим върху области, в които Европейския съюз създава допълнителна стойност, т.е. да се да се запитаме дали Европейския съюз създава повече богатство, да се облага това богатство, за да се инвестира допълнително в увеличаване на потенциала на пазара. Разбира се, митата съществуват и ДДС определено трябва да се опрости и е много добре да се опростява, отколкото да се влиза в дискусия за регресивно облагане. Знам, че някои по-бедни държави членки ще бъдат облагани в по-голяма степен, но това би било неразбираема система на изчисляване на ДДС и може да се създаде допълнителна стойност от цифровия пазар. Господин Рубик спомена политиката за спектъра. Боя се, че предоставянето на някои частоти на европейския бюджет няма да стане, тъй като държави членки видя, държавите членки виждат, че това са потенциални приходоисточници и това вече се случва. Честотите вече не са на разположение, но създаването на допълнителни богатства от единния пазар в цифровата економика – е евентуален източник, емисиите от автомобили с резервата спомената от Янош, данъка върху финансовите транзакции беше добра идея, особено начинът по който комисията го предложи. Не се води дебат или поне не съм съгласен с господин Левандовски дали става дума национален или европейски ресурс, а е национален ресурс – но насочен към европейския бюджет. Т.е. намаляват се националните вноски. Нетният ефект е върху националния на европейския бюджет, но бюджетът става по-автономен. Е, има достатъчно основания да се замислим за тези видове облагане. Разбира се, продължаваме да работим и на следващото заседание на групата ще започнем работа по анализ на плюсовете и минусите на различните евентуални допълнителни ресурси. Последно изречение и едно послание. Сегашната система не е добра, тя не е добра от национална гледна точка, не е добра за европейския бюджет. Трябва да я променим и има как да стане това, но тази дискусия трябва да бъде политическа. Много държави членки ограничава дискусията на експертно ниво. Това не дава възможност за политическа дискусия. Ето защо националните парламенти и Европейския парламент могат да бъдат важни фактори. Мерси, месье Благодаря, господин Калфин. Благодаря за всички съображения, които споделихте с нас. Е, различно изглеждат нещата от гледна точка на контрола на бюджета и от гледна точка на бюджетната комисия. Е, от гледна точка на бюджетната комисия, е, един от важните елементи е как да обясним на гражданите какво правим ние тук. Гражданите смятат така. Ако се плаща данък на дадена общност, това означава, че плащатите Плащащите са членове на тази общност. При Европейския съюз няма ясна гаранция за това. А, стига да имате няколко минути да направите а, коментари. Господин а, Манка, заповядайте. Чо, чо подапам на... Благодаря. Удовлетворен съм отказаното от господин Калфин, но нека добавя нещо. На въпроса ми за данъка върху въглеродните емисии, господин Левандовски заяви, че ако той се въведе, ще се стигне до двойно данъчно облагане. Може би трябва да опоменем примера с Швеция. Извън Европейския съюз този данък не се събира. Нека се проучи въпросът с двойното данъчно облагане, тъй като се надигат немалко гласове в подкрепа на въглеродния данък, не на последно място и сред научните среди. Господин Зелен. Господин Калфин посочи проблемите. Нямаме много време за тяхното решаване. Днес сутринта говорихме за структурните фондове и политиката на сближаване. Към момента в тези области от изминалия програмен период има неразплатени задължения в размер от 20 милиарда. Правилото N плюс 2 и N плюс 3 все още дават възможност на държавите членки да излязат с искания за плащане от, от периода до 2013 година, въпреки че вече сме навлезли в следващия програмен период. И проектите в рамките на този период ще имат нужда от финансиране. Политиката на сближаване е един от най- високо финансираните една от най-високо финансираните области. Продължаваме да трупаме неразплатени задължения. Ще продължим да ги трупаме до края на 2019 година. Направихме грешка, като се поддадохме на натиска от страна на съвета Разликата между кредитите за поети задължения и кредитите за плащания е 50 милиарда. От една страна Имаме неразплатени задължения в много голям размер за изминалия програмен период. От друга страна, съветът постоянно поема нови ангажименти, например макрофинансова помощ за Украина в размер от милиарди или повишаване на средствата инвестирани в областта на бежанците и миграцията. Съветът поема и много други финансови ангажименти, с което откликва на промените в настоящата обстановка, но според мен няма да има средства за финансирането на тези ангажименти. Затова, когато обсъждаме бюджета за 2016 година, разискването ще е решаващо. 2016 година ще е от решаващо значение във връзка с финансирането на поетите по принуда или не ангажименти. Тогава ще се нам даде отговор на въпроса дали ще можем да изпълним тези ангажименти или не. Има сблъсък, конфликт между желанията и исканията и онова, което реално можем да финансираме още повече като се има предвид, че държави членки и региони, на които се предоставя предварително финансиране, ще трябва да чакат около една-две години. Тези държави и региони просто ще загубят интерес към европейските проекти. Ще загубят интерес към тези проекти при положение, че финансирането не е сигурно. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат. Ако ми позволите, в собствените приходоисточници, които споменавате вие, един от тях в крайна сметка беше свързан с митата. След това се договориха множество възможности за свободна търговия и а, е, лека по лека мина, митата спадат все повече а, и сега са около 10%. Позволяваме да влязат в Европейския съюз продукти, които не са отговаряли на екологичните условия, които ние тук налагаме в е, Европейския съюз, страната, в която са били произведени. някой може да сметне, че казаното от мен е, има протекционистски характер, но искаме да създадем и заетост, да сме конкурентно способни. И така, не е ли възможно да се обмисли данък емисии върху въглерод, емисии въглероден диоксид върху продукция, влизаща в Европейския съюз. Комисията Юнкер работи по плана за стратегически инвестиции и гаранцията е от Хоризонт 20, 2020 година и инструмента за свързване на Европа, нещо, което за нас е доста сериозен проблем – Надявам се, че има как да се намери друг източник. Давам думата на господин Калфин за заключителни коментари. С извинение, че злоупотребяваме с малкото време, с което разполагате. Благодаря, господин председател. Аз също смятам, че не е лоша идея да се наложат такива данъци върху емисиите въглероден двуокис за вносните стоки. В крайна сметка налагаме такива данъци тук върху местните продукти. Ако не го направим, на практика създаваме по-добри условия извън Европейския съюз. Разбира се, трябва много внимателно да се провери тази идея спрямо международните търговски споразумения, по които Европейския съюз е страна, но да, това е един от елементите, който ще разгледаме непременно. Прав сте, господин председател, че европейския бюджет, независимо от големите планове, включително плана Юнкер, ние работим с едни и същи пари и се опитваме да направим повече, но със същата сума а, нещо, което реално е почти невъзможно. Вземаме решение за 7 години, след това се пренасочва средствата. Това е противоречие. За първи път има намаляване на средствата а, и гъвкавостта е Сведена до минимума, виждате какво се случва. Ето има в момента сериозни последици от земетресението в Непал. Това са неща, които няма как да се предвидят при приемането на бюджета. И така, или създаваме повече възможности за гъвкавост, или създаваме процедура за промяна на някои приоритети в бюджета, нещо, което по настоящата бюджетна процедура не е възможна. Иначе, действително има разлика между ангажиментите и плащанията. На практика създаваме дефицит обаче с забавянето на плащания. Плащанията могат да се изместят от една година в друга. това би било добре, а, а, би приемливо, ако всяка година се а, оставят горе-долу една и съща сума неплатени плащания, но всъщност сумите се увеличават. И така, не само нови собствени приходоисточници, но при преразглеждането на многогодишната финансова рамка има много важни въпроси, които трябва да се разгледат от гледна точка на процедурите и начина по който се приема многогодишния бюджет. Благодаря. Благодаря, господин Калфин. Много насърчителни бяха вашите бележки и така разбираме, че трябва с повече увереност да настояваме пред комисията и държавите членки да се променят нещата и да се премине към действителен европейски бюджет. Споменахте е, еврозоната. Не мислите ли, че механизма за стабилност в еврозоната е някакъв вид начало на общ европейски бюджет, тъй като се взаимностява овзаимностява дългът в, по един или друг начин. Да, това е вярно. Проблемът всъщност са фискалните трансфери. Нещо, по което държавите членки не искат да преговарят. Някои от тези трансфери могат да бъдат направени в рамките на европейски бюджет. За мен лично следва те да са част от европейския бюджет и да се задействат само там, където са необходими. Само с управление дълга не е възможно да се постигнат целите. Трябва да има възможност и за трансфери по строги правила. Но въпреки това усещаме е, вашата подкрепа. Е, за това нещата да се придвижат напред, така че това е много добре. В заключение давам думата на докладчика господин Левандовски, който е и докладчик и съдокладчик. Благодаря. Е, доста изчерпателно изслушване, много важни неща чухме, много полезни. Е, и има какво да научим и от миналото. 25 години живеем в едно и също статукво, но а, е, чухме Вайло Калфин, а, е, знаем колко е целенасочен Европейския парламент, а, говорим за фискалната е суверенитет на държавите членки, важното е да се обърнем към гражданите на Европа, да убедим тях, да ги убедим, че всъщност има смисъл от европейския бюджет, че той добавя стойност и че имаме предложение за пътна карта за евентуално коригиране на приходната страна на бюджет. Перцепциите са много важни и за това комуникацията е не по-малко важна от материала по същество. Благодаря, господин докладчик. С позволението на госпожа председателя на Комисията по бюджетен контрол, нека да ви информирам, че утре сутринта Комисията по бюджета... Извинявам се. Госпожа Аяла Сендер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Исках да благодаря за получената информация. Исках да благодаря и за насърчителното отношение, особено показано от господин Калфин във връзка с работата на групата на високо равнище за собствените приходоисточници. Това е насърчително и във връзка с работата на комисията. Изказалите се от името на комисията положиха много усилия да ни информират, да, да ни дадат подробности, което показва, че можем да продължим да работим заедно. Държавите членки трябва да направят онова, което следва да направят, т.е. да си сътрудничат, да предоставят информация и е, трябва да им дадем надежда, че има смисъл в този обмен на информация, че системите им ще се подобрят, че бюджета им ще се подобри благодарение на Европейския съюз и това трябва да чуят от нас гражданите, че по някакъв път има добри новини – и че новините не винаги са лоши. Благодаря много. Да, много полезни неща чухме. Много насърчителни. Благодаря на госпожа Гресне, която е, направи предложение да направим съвместно изслушване, включващо двете комисии, комисията по бюджетен контрол и комисията по бюджета. Благодаря много. за помощта, а, но да, и да се надяваме, няма да ни е лесно, но дай Боже, както и а, в някои други случаи е ставало един ден за нас да кажат не знаеха, че е невъзможно и за това успях. На 21 април беше първия тристранен разговор. Членовете на Комисията по бюджета са поканени утре в 11.40 на информационна среща по тази тема. Надявам се, че действително ще успеем да започнем в този час. Днес не бях особено ефективен при председателството. Надявам се, че утре това ще стане. АСП-1 Г3 е залата на отсъщното ни заседание. Искате ли да кажете нещо, госпожа Гресне? Просто приятна вечер на всички. Приятна вечер!